Пристъпваме към сесията след проведената дискусия. Първо трябва да ви направя съобщение, всъщност да се допитам до вашето мнение. След допитване до политическите групи искам да предложа на вниманието на пленарна зала предложение за промяна в дневния ред за утре. Дали дискусията върху откриването на преговори за споразумение за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия трябва да приключи с резолюция, която да се гласува по време на първата сесия сесия през февруари. Има ли възражения? Господин Хелмут Шолц, заповядайте. Um, Благодаря, госпожо председател. Ние сме против гласуването по време на първата сесия през февруари. Според споразумението с, с, с докладчиците, ние предлагаме да се гласува резолюцията на втората сесия. Защото не е необходимо да бързаме е, защото е, следващата седмица ще обсъждаме резолюцията в е, съответната парламентарна комисия. Председателката добре. В такъв случай поставям на гласуване предложението за гласуване през втората сесия през февруари. За, против, въздържали се. В такъв случай предложението се приема. И така, сега пристъпваме към е, гласуването. Е, започваме с доклада на господин Мораес. Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия. Е, имаме по именно гласуване, едно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването.